So, colleagues, for those of you who want to leave the plenary do it quick. Моля, който иска да напусне залата, бързо да я напусне. Преминаваме към обичайната процедура обяснение на вота. Има няколко желаящи за изказване. Първо, Чарлз Коренс.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 Държавите, членки и институциите трябва напълно да участват в процеса на взимане на решения от самото начало. Подходът към економическата криза от Г8 през 2008 е в противоречие с общностният метод – Господин Борозов вчера почита, че той е важен за него. През 2008 година повтаряхме, уви, на празно господин Барозо да предприеме действия и да въведе ред. Франция, Великобритания, Германия, Италия са членове на Г4, но Естония, Литва, Румъния, Люксембург, Полша и така нататък бяха изключени от един важен етап от процесът на вземане на решение през 2008. Вие, господин Барозо, трябваше да направите така, че общностният метод да бъде спазен през 2008 година. Ето защо аз не мога да подкрепя вашата кандидатура. Една лична забележка, господин председател. Много трудно е човек да се изказва в такава шумотевица в залата. Напълно съм съгласен с вас. Още веднъж ще повторя. Тези, които искат да напуснат залата, моля да направят това сега и то тихичко, за да можем да продължим работата. Господин Крещенцо Ревалини, заповядайте. Грация, президенте. Президенте, до... Благодаря, господин председател. В края на моето изказване ще направя няколко забележки на диалекта на неаполитано. Защото искам да ви обърна внимание на положението в Южна Италия, което е спешно. Аз гласувах за господин Баро, защото искам той да е председател на цяла Европа, включително и на Южна Италия, която е вход на, за Европа. Тя се намира в центъра на Средиземноморието и е важен културен, етнически център. Тя е и вратата към Европа. Италия трябва да се ползва със същото третиране, както останалите държави в Европа. Проблемите й трябва да бъдат разрешени. Европа трябва да защитава нея е така, като защитава и 150 милиона граждани, които станаха членове на Европа. Заслужаваме много повече помощ. Приносът на Италия към Европ... Европейският съюз е значителен. Моят език си има собствена граматика и структура. И смятам, че имам правото да говоря от името на моите избиратели и да защитавам тезата за по-силна Европа, в която всеки един отделен регион е част, неразривна част от Европа. Всички работим заедно като част от този древен континент и даваме своят принос. 150 милиона нови граждани от Източна Европа станаха част от Европейският съюз. Те в момента изкарват 28 пъти повече от това, което са изкарвали преди това. Мисля, че е много важно Европа да подкрепи Италия. Sir, I know you are new. Just for next time the rule is one... Знам, че сте нов депутат, но знаете, за следващия път една минута имате за обяснение на вота. Следва госпожа Даниел Ханам. Uh, Благодаря, господин председател. Свикнали сме, може би, е, с този ритуал, който току-що проведохме е, и някакси сме спряли да виждаме колко е, възмутително е това, че е, властта се дава в ръцете на една неизбрана бюрокрация. Защото повечето решения в Европейския съюз се вземат именно от тази бюрокрация, която никой не избира е, и която е, не е отговорна лично пред никого. И за това е, не виждам защо трябва да се поздравяваме, че сме подкрепили това. Аз лично нямам някакви лични несъгласия с председателя Барозо който и да е на неговото място, положението ще е едно и също. Но има някакъв фарс в самата претенция, че факта, че тук ние казваме да или не, дава легитимност на председателя. Господин Камал. За разлика от колегите, които се изказаха, искам да кажа, че аз имах своите резерви спрямо кандидатурата на господин Барозо за председател на комисията. В крайна сметка, кой друг, ако не той, е ангажиран към по-нататъчната интеграция. Той дойде на нашата група и каза, че той е за регламентът СМАРТ за по-доброто нормотворчество, но някои смятат, че това е лошо законотворчество. Искам да го попитам, той наистина ли е за по-доброто нормотворчество? И ако е така, той трябва да направи, че всяка директива на комисията да има оценка на економическото въздействие. Относно директивата за инвестициите, Комисията не е извършила оценка на въздействието все още. Казва, че тя не може да бъде извършена. Е при това положение как можем да говорим за по-добро законотворчество? Моля господин Барозо да преосмисли подхода си. Now I have Mr. Andrew Bruns on my list. Благодаря, господин Андрю Брон. Една минута. Uh, Бих искал да се изкажа против съвместното реш... Е, съвместната резолюция по горските пожари, въпреки че е, е необходимо да се действа по горските пожари. Не е добре да се създават обаче органи на Европейския съюз, които да а, вземат допълнително власт от държавите членки. Обръщам ви внимание на точки 03, е, 07 и 08 на резолюцията. Точки, в които е, се използват ужасните на, е, трагедии на горските пожари, за да се обоснове създаването на нови органи. Благодаря, господин председател. И накрая господин Клейс. Eh, voorzitter. Ik heb mij onthouden bij de eindstemming van... Благодаря, господин председател. Аз се въздържах е, при окончателното гласуване по резолюцията. Имам определени резерви и съмнения, защото този текст действително включва положителни елементи, срещу които никой не би могъл да възрази, като например подкрепата на мерки срещу е, във връзка с е, защитата от катастрофи, природни бедствия и така нататък, обмяна на експерти и е, опит. Миналото лято показа, че горските пожари достигнаха такъв мащаб, че трансграничното сътрудничество е нещо неизбежно. Но сътрудничество има и в момента. То може да бъде задълбочено, разширено. Въпросът е каква е ползата от това да се създава една отделна европейска група за а, е, реакции, защото се изтеглят средства от държавите членки, създава се нова, а, е, нов орган, нова институция с допълнителен персонал и бюрокрация. Благодаря ви. Има ли някой друг, който би желал да вземе думата, да обясни вота си? Ако не, прекъсвам заседанието. Пожелавам ви добър апетит. Ще се срещнем отново в 15 часа. Благодаря ви.